Would you like to respond? Oui, euh, simplement parce que c'est la situation en Égypte est très complexe au niveau des, des, du processus électoral. La loi électorale est en constante évolution. Прекъснато се е, променя избирателния закон. В момента наистина има изменения, които са направени на Конституцията, прияти с референдум през март, но само някои от членовете са изменени. Е, става дума за текстовете, свързани с е, е, изборите. Е, всъщност е, процедурата е следната. През ноември ще започнат на три етапа парламентарните избори. Мисля, че на 4 януари трябва да приключат. Доста дълга и сложна процедура. След това горната камера се избира и след това се сформира камера от 100 депутати, които ще а, обсъждат въпросите с изменение на Конституцията. И след като а, се изготви новата Конституция, а, 15 дни се предоставят на населението да се запознае с този текст и той се приема с референдум. И за да бъдат спазени, прилагани правата спрямо мълцинствата в Египет, над конституционен пакт трябва да се приеме, така че да имаме гаранции за пазването на човешките права спрямо мълцинствата. И това а, трябва да стане преди изборите но според последната ми информация, която е непроверена, всички партии, заедно с Висшия военен съвет, са приели нещо като кодекс на честа, съгласно който всички политически партии се ангажират с спазването на правата на всички мълцинства но все още аз не съм видял този документ. Е, преди няколко дни беше подписано това джентълменско споразумение. И е, може би е, коптите няма да могат да участват, но 10% от населението в Египет е, е такова, така че това е малко вероятно. Is... Благодаря. А сега последният въпрос, той е от мен. Става дума за опозиционни политици и двама журналисти от Адис Абеба, Етиопия. Те са били е, арестувани е, поради обвинение, че са участвали в, терористични дейности. Всички тези хора са е, критици на режима и призоваващи, призоваващи към реформи в Етиопия. Шест журналисти и опозиционни политици са били обвинени в тероризъм, а ние знаем, че това не е така. Е, двама опозиционни лидери са арестувани в края на август, а след среща с Международната организация по човешки права това бе потвърдено. Въпросът ми е дали вие следите тези случаи. Дали говорите за етиопските власти, тези хора да не са подложени на мъчения? Ние дали тези хора имат достъп до, своето, до своите адвокати и членове на семействата? Дали вие е, говорите с етиопските власти за това да не арестуват хората, които са на различно политическо мнение. Благодаря, госпожо председател. Аз очаквах моя колега да е тук, който отговаря директно за Етиопия, но тъй като той не присъства, той не можа да дойде на днешното заседание, ще се опитам да отговоря вместо него. Наистина, Европейския съюз знае за дефицитите, които вие споменахте. И ние работим по този въпрос в рамките на споразумението с Етиопия. Това ни позволява да поддържаме постоянен диалог на най-високо равнище. Европейския съюз естествено споделя загрижеността, че правата на хората по отношение на свободното изразяване, свободата на словото са, са, са нарушени. Тези терористичните дейности са формулирани в е- Етиопия доста широко. Е, по този начин свободата на словото на дисиденти може да бъде ограничавано. Е, ето защо имаше редица арести, неправомерни. Ние говорихме по този въпрос с етиопските власти. Европейския съюз, освен това, изиска е, две срещи по член 8, който за да говорим по въпросите на свободата на словото и медиите. Това са нашите основни загрижености. Освен това, имахме срещи директно с публични и частни печатни медии и поканихме представители на телевизия и радио на 20 октомври за обмен на мнение за а, да бъдем информирани за ситуацията в страната. И накрая о, има обвинения повдигнати на, към шведски журналист, който бе арестуван за нелегално влизане в Етиопия от Сомалия. Е, този случай, както и другите случаи на арестувани журналисти, трябва да започне на 18 октомври. Европейския съюз ще наблюдава тези е, тези съдебни дела и ще се опитаме да предприемем съответните действия в зависимост от развитието на събитията. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега стигаме до следващата точка от дневният ред, а именно изслушването по убийствата на жени в Централна Америка и Мексико. Когато за първи път чух за тези убийства през 2000-та година, мислех, че става въпрос само за Мексико. И сега, толкова години по-късно, виждаме, че тези брутални убийства и тази крайна форма на насилие, базирано на полова дискриминация, се шири в други централноамерикански държави. Парламентът и Европейският съюз се занимава с този въпрос отдавна. И смятаме, доколкото се спомням, имаме вече инициативен доклад от Комисията по жените. И докладчикът Румева е тук. И заедно с НПО-тата и с семействата на тези убити или изчезнали жени, в крайна сметка успяхме да а, постигнем напредък. Имаше някакъв правен отговор през 2009 година. А, Междуамериканският съд осъди тези престъпления. И това също доведе до напредък в задълженията на държавите да, а именно задължения да се борят с тези престъпления и повече справедливост. Тоест има някаква, някакъв напредък. Но, като си им предвид природата, характера на тези престъпления и че те продължават, мисля, че това вече е достатъчна причина, за да повдигнем отново тук този въпрос. През октомври 2007 година парламентът прие резолюция относно убийства на жените в Мексико и Централна Америка и правила за борба с това престъпление. Така че ние сме тук да чуем какво ще кажат експертите и колегите, какво бихме могли да направим още повече, за да подкрепим борбата срещу тези убийства. И тук е и комисаря, върховен представител от страна на ОНЕ за човешки права която се занимава с този въпрос след случвалите се а, проблеми през юли 2, е, тази година. Тук всъщност ще се проведе също и а, среща на върха Европейски съюз, Латинска Америка, Карибите през май 2012. И този въпрос трябва да бъде в дневния ред на съседанието, защото той е важен за абсолютно всички нас. Искам да благодаря също и на госпожа Аштън за собственият ти ангажимент и за това, че подкрепя борбата срещу тези убийства и е готова да работи и да обмени възможно най-добри практики по тези въпроси. И преди да дам думата на съпредседателя, новият председател на Комисията по жените, искам да благодаря също на всички вас и на представителите на, посла... на посолствата. Имаме представители от Ел Савадор, Мексико, Никарагуа, Хондурас, Коста Рика, Гватемала, Панама и Куба. Благодаря на всички тези представители за присъствието им тук. Благодаря ви, че също проявявате интерес за търсене на решение. Но това показва също така колко масов е проблема. И така, както казахме, ние тук се занимаваме в нашата комисия с нарушаването на човешките права. Тоест, вие като дипломати обикновено се съсредоточавате върху това, кое е наред във вашата страна, не кое, кое е куца. А нашата задача е точно обратната. Така че ще ви помоля да ограничите изказванията си до 3 минути, но все пак ще ви помоля да говорите конкретно по този въпрос и как бихме могли да намерим решение на проблема. А сега радвам се да кажа, че Комисията по правата си сътрудничи успешно с Комисията по жените. Радвам се да приветствам ти Михаил Густавсън, новия председател на тази комисия. Интересно е, че председател е мъж. Говорим за Комисията по правата на жените. Ами, надявам се, че ще успеем да продължим нашето добро сътрудничество. Предполагам, че искате да вземете думата. Och det här är ju första gången som eh, jag eh, eh, är i min nya roll som ordförande. Jag är mycket glad för det här. Благодаря. Много се радвам, че имаме такава съвместна среща между Комисията по права и, и свободи и а, нашата комисия. Така, както казахте, това наистина показва, че Европейския парламент приема много сериозно проблема. Резолюцията от 2007 се базираше на един доклад и въпросът за насилието срещу жените беше много важен за нашата комисия. За комисията насилието срещу жените е един от основните приоритети с които трябва да се справим в рамките на плана за 2015. И искам да подчертая връзката между липсата на равенство между половете и насилието срещу жените. Когато говорим за убийства на жени, това всъщност е най-силната, най-жестока форма на, расов... на полова дискриминация. Благодаря. Would... Благодаря. А сега ще дам думата на нашите оратори. Господин Освалдо Руис от университета в, Утрех, който е бивш адвокат и защитник на човешките права в Международния съд. Имаме също така а, и други участници, но първо ще дам думата на господин Руис. Eh, Благодаря много. Благодаря, госпожо председател, за това, че ме поканихте, за да обсъдим тук един толкова важен въпрос. Геноцида спрямо жените и насилието, упражнявано върху тях Интерамериканския съд по правата на човека беше сезиран с този случай. Искам да представя някои от критериите на регионалните организации за защита на правата на човека, както и препоръките, дадени от тези организации. Първият въпрос на практика всички дела, разгледани от този съд или от Интерамериканската комисия, са резултат на факта, че няма правосъдие в тези държави. Не са проведени следствени действия и именно за това съдът беше сезиран с тези случаи. А в случая с Кампо Гордо, например, съдът сметна, че трябва да се наложат санкции на виновниците и да се обещатат жертвите. Но този проблем не е само на Централна Америка, на цяла Латинска Америка – няма достатъчно економически и технически е, персонални ресурси е, в е, следствените органи, в повечето от тези държави, в провинциите, в селските райони. И за това е трудно да се провеждат на такива следствени действия. Освен това, държавните служители не осъзнават всички проблеми, свързани с насилието, упражнявано срещу жени. И в случая, за който не споменах, когато майките са сигнализирали за изчезването на дъщерите си, стереотипният отговор е, че момичето е избягало с приятеля си. Беше установено също така, че в някои от регионите на този континент са отправени заплахи, а, сексуален турмоз а, срещу жертвите или родителите на жертви на насилие от страна на съдиите, прокурорите или следователите. Именно те са отправили закани, заплахи прямо жертвата или прямо журналисти. И интерамериканската система изисква тези лица да бъдат обект на закрила и да имат достъп до съдилищата, не само според географски принцип, а и от културна гледна точка. Е, знаете, че е, много общности има на континента, е, местно население, които не говорят испански и няма превод на техния език. И те няма как да представят своите жалби пред съдилищата. Ако се заподозрее някой представител на властта, военен или друг, отправил заплахи, случая с делото Пачего срещу Мексико, всъщност се установява, че военни или полицейски съд разглежда тези дела. Така че е изключително важно съдът да бъде безпристрастен Опитахме се също така да изложим а, определени а, мерки, гарантиращи а, правомощия на съдиите, които трябва да са запознати с правата на жените, международните правила за водене на следствени действия при упражняване на подобни актове на насилие или а, изтезания. Държавите също така трябва да а, а, действат така, че да се избегне дискриминацията в някои общества. А самите жени, ако не са запознати със своите права, те а, няма а, да могат а, да а, представят своите искания. Така че трябва да се приложат мерки, гарантиращи упражняването на тези права. Освен това, трябва да бъдат реабилитирани и жертвите. Тези крайни актове на насилие срещу жените, водещи до смърт, всъщност са действия на насилие и срещу съпрузите, децата, и е, тези лица се нуждаят от е, е, психологическо помощ, от лечение. Така че и съдът, и комисията, Интерамериканската комисия изискват подобни мерки да бъдат въведени. Също така трябва решението на съда да бъде публикувано, обнародвано, да се разясни на семействата, на жертвите, да се разяснява техните права и решението на съда. Освен това, трябва да се издигнат паметници на тези жертви. Допълнителни мерки бяха поискани също така от интерамериканската система. На регионално ниво контролните органи, комисията и съда изискват от всички държави от този регион и по-специално от Мексико да предприемат съответните мерки, за да се прекрати геноцида срещу жените и да се подмогнат жертвите. Важното на този етап е, е самото прилагане на местно равнище на тези мерки. И за това трябва да се упражнява системен надзор от интерамериканската е, система, но и от е, неправителствения сектор. Това накратко мога да каже по този въпрос. Благодаря. А сега госпожа Медина Роса си има думата. Muchas gracias por la invitación. Eh... Благодаря за възможността да говоря пред вас. Мисля, че може да кажем, че има мерки за превенция, за предотвратяване на такива престъпления. Е, не би трябвало да има убийства на жени. Това е едно екстремно престъпление. Експерти които, които са свързани с Интерамериканската комисия за правата на човека. Тези хора предлагат инструменти и механизми, конкретни мерки, за да може да се преустановят убийствата на жените. Тези мерки трябва да се популяризират, за да могат да се прилагат. Аз исках да спомена някои елементи от контекста, които смятам, че са важни. Председателят на правата на, на Комисията по правата на човека спомена някои от тях – Естествено, е, накърняването на правата на жените е и накърняване на човешките права. Това е форма на дискриминация, това е насилие на жените. Има необходимост от усилия от страна на гражданското общество и на държавата да се заостри вниманието върху този проблем. Е, има изказвания на върховния представител на Европейския съюз, има резолюции, но трябва да се създаде една обща правна рамка, която да следи за спазването на е, задълженията да се прекратят насилията срещу жените. Всички жени трябва да бъдат защитени, за да може обществото да се промени, да се промени съзнанието, начина на мислене на обществото. През последните 20 години е познат случай от Хам... Андонера – 1998 е, до 2001 година са убити в този град 240 жени, а в последните 5 години има над 300 убити жени. Всички мерки, които бяха споменати, трябва да се е, приемат на международно, на регионално и национално равнище, но за съжаление тези мерки не постигнаха успех. Едно убийство на жена трябва да бъде наказуемо и забранено и да се предприемат конкретни стъпки в това отношение. Данните, с които ние разполагаме, показват, че не само се увеличава броя на а, тези престъпления в Мексико, не само това, También se está reduciendo. Но и се наблюдава тенденцията, че все по-млади жени биват убити. Много малки момичета биват отвличани и убивани. Оказва се, че тези убийства стават с огнестрелни оръжия. Повечето от тези случаи остават ненаказани. Извършителите се изплъзват и ние установихме, че унези, които се ангажират да помогнат на членовете на семейството или да осветлят случаите, са заплашвани. Те живеят в опасност. Достъпът до правосъдие е ограничен. Марисела Асгуардас бе убита миналата година, защото това беше майката, която се опита да изясни начина по който е опита нейната дъщеря. Създадени са групи в регионите, които да се противопоставят на тези насилия, но те не работят до момента много ефикасно. Това, което постигнахме от страна на гражданското общество, е, че ние искаме да създадем мрежи, да създадем правила, които да се поемат от международните органи като гражданско общество в Латинска Америка, Мексико, ние знаем колко е важно е, международната общност да се ангажира с този проблем. Ние знаем, че това е от изключително значение. Е, този, тези насилия да се проблематизират. Още две неща искам да спомена. Съдът постанови присъда в, в случая на Камбонера, Той се произнесе именно в следния смисъл. Една мярка за рехабилитация не може да облегчи дискриминацията. Трябва съвсем явно, съвсем експлицитно да се предприемат мерките и да се промени културата и начина на мислене, които произвеждат, които мултиплицират и предизвикват убийствата на жени. В Мексико и в други латиноамерикански държави има усилие за реформа на съдебната система и на наказателния процес. Предприемат се мерки, но тези мерки не включват нови дефиниции, не включват нови начини на реагиране на съдебната система, когато става дума за убийства на жени. В Тилала, например, няма начин по който да се разрешат тези казуси. Напротив, увеличава се броя на тези случаи, т.е. убийства на жени. И още едно нещо. Е, интерамериканския съд провери случая на казуса Камбонера и се оказа, че има форм, по-неформален напредък. Но а, тези а, изпълнения на формално равнище си остават формални, те не подобряват ситуацията реално. Служителите трябва да бъдат обучени. И, но не е важно колко курса са преминали служителите. Важно е тези служители да признаят, да осъзнаят важността на проблема, а именно, че това е една дискриминативна ситуация. Важно е тези служители да се борят против дискриминацията. Тези Два елемента от страна на гражданското общество са особено важни за нас и мислим, че това са именно пунктовете, на които, върху които може координирано да работим от политическа и от правна гледна точка. Гражданските организации и правителството трябва да работят заедно. Формалните стъпки трябва да се реализират и да доведе до реални резултати. Трябва да се използват възможностите на всички съществуващи механизми, за да постигнем ре рехабилитиране на жени. Благодаря за подробното изказване и за споменаването на другите проблеми. Искам да приветствам господин Кортес Ластра, Добре дошли. И пропуснах да кажа, че господин Кортес Ластра е председател на парламентарната делегация съвместната парламент... и съвместния парламентарен комитет с Мексико. Имаме също така представители на делегацията от нашата комисия в Мексико, Ричард Хауът, госпожа Копа, госпожа Дрикене – Господин Маринеско, вие всички участвате в тази делегация и може би ще бъде добре първо да изслушаме информацията за Мексико. Но сега ще дам думата на членовете на парламента, които искат да вземат думата. Първият записал се за изказване е госпожа Хименес. Е, sí, <clears throat> е, eh, <clears throat> buenos días. Eh, Добър ден. Президенте, сеньор президенте. Благодаря много, госпожо председател. Господин председател, благодаря на ораторите. За мен наистина е чест да бъда сред вас днес. Много а, важно е това изслушване от страна на парламента, на гласа на жертвите. Благодарение на а, ораторите и на всички представители. Тук е изключително важно да изслушаме жертвите, които се забравят често и в парламента и другаде. Когато започнах да работя тук в парламента, аз разбрах това и започнах да работя именно за жертвите. И мога да кажа, че днес вече сме а, успели а, да постигнем това приемането от парламента, а, текста за защита на всички жертви, особено а, на жертвите на насилие, основано на полов признак. И наистина това е пример за добра практика, която трябва да се следва – не трябва да се критикува дадена страна и да се критикува, че не прави достатъчно усилия. Правят се усилия, полагат се усилия, но не на практика и в Испания има безкрайно много примери на насилие на полов признак. 90% от жалбите с, от полицията, т.е. Е, жертвите е, не подават е, жалби, защото си дават сметка, че няма необходим ресурс и в крайна сметка не подават жалби, не се оплакват. И като докладчик в сянка за докладите за насилие, упражнявано срещу жени, е, мога да ви кажа, че посетих е, Сиодат Хуарес е, продължение на 4 дни, но аз отидох 3 дни преди делегацията, защото исках да се срещна с много с жертвите и проведох срещи с представителки на организации за закрила на тези жертви. Срещнах се с прокурора госпожа Патрисия Спиноса и на място видях с очите си усилията, които полага мексиканското правителство. Често се казва, че на практика нещата не са толкова добре. Аз лично посетих два пъти Мексико и всеки път съм се срещала с организации, които работят в сферата на защитата на правата на човека. И важното, както и вие подчертахте, е да се работи за закрила на жертвите. И наистина всеки път, когато се срещам с жертвите, ще изказвам техното мнение тук. Благодаря. Благодаря. А сега Ро Ромева. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Съвсем накратко. Трябва да избегнем да влизаме в едно неправилно тълкуване. Убийството на жени не е проблем само в Мексико, то е световен проблем. Много пъти си казваме, че когато говорим за Мексико и този проблем, това, не зна... това значи, че той не засяга други проблеми, други региони в света. Напротив, това е проблем, както вече казахме, и на Централна Америка, и на арабските страни и ще гласуваме този текст и за Европа. Защото това е явление, което не познава граници. Универсално явление. В... Разбира се, той съществува в различен контекст, в различна реалност и всеки път трябват специфични инструменти, които да са адаптирани към контекста. И още веднъж казвам, това не е явление, което можем да обвържем само с една държава или един регион в света. Може би ще трябва да се върнем малко на историята. Нека да напомним, че за четвърта поредна година организираме подобно заседание. През 2006 година вече имахме подобно. Аз един колега също от социалистите и двама други колеги бяха, бяхме първите организатори на подобно заседание. Беше много трудно тогава да, а, направим изслушване по този въпрос. Сега виждате броя на участниците, като че ли сме успели да постигнем една гласност за този въпрос. Точно това искахме, когато започнахме през 2006, но за съжаление, въпреки този положителен аспект, трябва да продължим, защото проблема си съществува. И тук искам още веднъж да поздравя двама души. Двама души, които са много важни за тази борба. Марсин Даниеро, тук зад мен, която е майка на жертва и участва в един процес, който продължава. И един друг участник, Менсеро, който също е тук, до нея. Фактът, че техните процеси не са приключили, а също, че има много други, които дори не са започнали, ни показва, че имаме още много работа. И следователно, както вече казахме, тези общи конфликти, които съществуват в Мексико и в Централна Америка, чуваме пример за, за масови арести в момента там – и увеличаване на насилието, на, на напрежението, на трафика на дрога. В Колумбия има подобен проблем, в Салвадор също има социален конфликт. Този контекст е много важен, но за съжаление това не може да бъде извинение, за да не е, се вглеждаме в проблема за убийството на жени защото имаме навсякъде подобни случаи. Точно защото има конфликт. Жените са най-уязвими. Те са изложени и държавата не ги закриля. И съвсем накратко, ние като Европейски съюз имаме наша отговорност. Ние не можем да прокарваме закони за Мексико, Никарагуа, Салвадор или Колумбия. Но можем да използваме нашите двустранни отношения. Поздравявам тук присъствието на колегата Кортес и ролята, която той изигра в преговорите с Мексико и с Централна Америка. Та ние бихме могли да използваме тези двустранни връзки, за да искаме мерки и резолюции в Европа ние имаме известни мерки, в Централна Америка има е други, а в Латинска Америка трети. И трябва да видим какво ще се направи на практика с тези мерки. Докладчиците го казаха, господин Руис, госпожа Медина. Има един глобален подход, който трябва да спазваме било то, да, как да го нарека, културен или образователен. Тоест, да видим откъде идва проблема. Има проблем от страна на мъжете в това отношение. И трябва също така да работим и в чисто правния и полицейски аспект. Това е другата страна, институционалния проблем. И има и трета, а именно помощта за жертвите. Не говоря само когато те подават жалба. Говори и за рехабилитацията на, рехабилитацията на жертвите. Не означава само да им помагаме морално. Трябва да имаме и физическа помощ. Не можем просто да разчитаме, да казваме на жертвите ми, трябва да приемете, че системата не е съвършена. Случилото се в Кампо Алгоданеро ни показва, че има още какво да се направи и че не, има празнени, които да се запълват. Благодаря. Сега искам да кажа, че ще дам думата на още няколко колеги, а след това на външната служба. Господин Хаует. Uh, Благодаря. Аз искам да потвърдя, че наистина проблемът е много важен. Това е голям приоритет за нас. И е много важно, е, че проведохме това, тази сесия днес, този обмен на мнения и благодаря на ораторите. Това е знак за солидарност от наша страна. Благодаря и на нашите колеги, които явно дълбоко се ангажират с този проблем от страна на парламента. Е, аз от името на моята политическа група бих искал да обява нашата пълна подкрепа. Имам няколко въпроса към ораторите. Какво прави според вас Европейския съюз? Зная, че получихте отговор от е, външната служба, но е, просто искам да попитам какво във вашите очи е, е направил парламента. Не става дума за критика. Нека обсъдим какво може Европейския съюз и парламента да направят за подобряването и промяната на тази ситуация. На второ място, ясно е, че проблемът в Мексико е голям. Е, ние имаме една много добра развита инфраструктура по човешките права. Е, имаме общности, които се занимават с човешките проблеми с проблемите за човешките права. Но в Мексико знаем, че ситуацията се е, влушава. Възрастта на жертвите спада непрекъснато. Това е ясно проблем. Е, това е ясно, че е проблем, който е прият, който е ясен и само с колективни усилия може да го преодолеем. На трето място. Съгласен съм с господин Ромева, че е много важно как характеризираме а, насилието срещу жените. Това не е проблем на един континент, това е проблем в целия свят но има специфични проблеми в Централна Америка. Може би може да научим повече за дейността за Интерамериканския съд. Защо всъщност в Централна Америка случаите са толкова много? е, ние ако може да разберем разликата между спецификата на ситуацията в Централна Америка и, и други региони по света, може би по-добре ще може да се справим с проблема. И на последно място – как смятате, че външната служба може да реагира на ситуацията? Какво смятате, че ние като парламент може да допренесем за подобряването на ситуацията? И по-специално подкомисията за човешки права. Надявам се, че ви разбирате, ние сме много ангажирани с тези въпроси и бих искал да разбера от вас каква е вашата представя, какво ние и моите колеги бихме могли да допринесем за подобряване и преодоляване на проблема в латиноамериканските страни. Благодаря. Накрая ще дам възможност на ораторите да реагират на въпросите и коментарите на нашите колеги. А сега госпожа, Кел... госпожа Келер има думата. Um, to... Благодаря. Много е трудно да се дискутират причините за този проблем, защото те са също така и от културно естество и съответно такива причини срещаме навсякъде по света. Има причини свързани с развитието на самите държави но има също и други неща, които бяха споменати от познавачи на проблема, например липсата на признаване, че съществува такъв проблем. Е, тоест, факта, например, да, да изградим паметник на жертвите означава да признаем, че има такива жертви, да признаем страданието на тези семейства. Е, мисля, че проблема на Централна Америка в този случай е безнаказаността. Тоест, непрекъснато се позволява да продължават тия престъпления без въобще да се преследват и наказват. Имаше пример от преди няколко седмици. Комисията по правата на жените на място съществува и се правят много, много интересни предложения, много добри инициативи, които са много специфични за региона и могат да бъдат приложени. Има го, значи, този проблем, т.е. прилагане на практика, защото има много хубави неща на хартия, но те никога не се прилагат или се прилагат много бавно. Също така, другото, другата препоръка, именно продължа, подобряване на разследванията, също се остава на хартия. Така че мисля, че трябва да се замислим върху този анализ, а именно там, където нещата биха могли да се подобрят, а нищо не се прави. Това е което аз смятам за големия проблем. Не толкова анализа на самия проблем, не толкова търсене на причините, колкото прилагането на практика на санкциите, прилагане на практика на законодателството. Нека поне това да направим, мисля, че вече ще имаме значителен напредък. Не съжалявам, че няма да мога да изслушам вашите отговори, защото трябва да си тръгна. Благодаря, господин Кортес. Sí, muy bien. <clears throat> Bueno, muchas gracias. Благодаря много, госпожо председател. Наистина е голяма чест и удоволствие да присъствам тук. Бях поканен а, за това, за възможността да изслушам а, а, резултатите от вашето посещение, посещението на комисията, но винаги ще се отзовавам на вашите покани с удоволствие, защото проявявам голям интерес към Мексико. Бил съм председател на делегацията за Мексико, смесената парламентарна комисия. Заседава от няколко години. И винаги в дневния ред са включвани правата на човека. Европейските депутати обсъждат въпросите заедно с мексиканските депутати и сенатори. В тази смесена комисия винаги сме обсъждали правата на човека, както в Мексико, така и в Европа, спазването на тези права. Това е дебат, който ние непрекъснато водим и непрекъснато сме информирани по тези въпроси. При следващото посещение на нашата делегация в края на ноември, 24-25 ноември в Мексико, отново ще бъде обсъждан този въпрос. Мексиканските сенатори и депутати ще водят дискусии с нас по тези въпроси. Ще бъде засегнат отново и въпроса с убийствата на жени. Делегацията Мексико, както каза Рулета, всъщност две делегации и една комисия, които работят по този въпрос, по тази тема. През декември ще поканим господин Хауит, който ще ни представи заключенията на дейността на делегацията по правата на човека. Заедно с господин Ауит ще можем да проведем размяна на мнения след посещението, което ще направим е, близките дни? Убийствата на жени не са явление само в Мексико, въпреки че има някои особености, свързани с Мексико, но това е, е световно явление. Това, което можем да кажем е, че при сегашната ситуация а, насилието, свързано с трафика на наркотици, а, въпросът а, а, с убийствата на жени излиза на дневен ред. А, ние отблизо а, ще проследим а, това явление и заедно с мексиканските парламентаристи ще видим какъв е напредъка, свързан с правата на човека. Ще работим съвместно с гражданското общество. Това има огромно значение. Трябва да се подкрепи, да се засили дейността на гражданския сектор не само в Мексико, а и в цяла Централна Америка. Много е трудна ситуацията в тези региони. Ще работим и е, в сферата на е, образованието. Е, посолството, представителството ни е в Мексико в него ние ще лансираме нашата инициатива. Имаме различни групи за дискусия с гражданското общество, две комисии, делегацията. Ще изслушаме всички искания на Мексико, така че да засилим нашето партньорство с този голям партньор на Европейския съюз. Винаги отлични отношения са поддържани е, между Европейския съюз и Мексико. И ще можем в парламентарната комисия и във всички е, групи, които ще бъдат сформирани съвместно, ще обсъждаме тези въпроси. Но смятам, е, че макар и скромен, предъкът е факт. Въпросите, свързани с пазването на правата на човека, но важното е смесената парламентарна комисия, е, която обсъжда тези въпроси с мексиканските парламентаристи, трябва наистина да разполага с е, информация, да пие от извора. Това исках да кажа. Благодаря. I'd like to give the floor to Maria Gozzi. Благодаря. А сега искам да дам думата на госпожа Мария Гоци, представителство за Мексико от Европейската външна служба. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми възможност да представям днес тук какво правим ние и от СВД и комисията в борбата с убийствата на жените Надявам се, че ще дам някои нови елементи на въпросите на Европейския парламент. Така както беше казано по-рано, през изминалите години имахме една значителна законодателна и правна дейност в борбата с насилието срещу жените. Повечето от държавите приеха специфични закони по насилието срещу жените. Гватемала, Мексико с федерален закон и национален закон в, въжащ за 28-те щата. Създаването на специална служба за разследване на подобни престъпления, създаване на институции, които се борят и осъществяват превенция за убийствата на жените. И, както вече казах, има много солидна правна рамка, която се изгради. Започна се разглеждане на случая Кампо Алогонеро и разследване на насилията срещу жените там. Това са стъпки, които бяха предприяти и които представляват признаване на проблема, така както каза колегата Келер. Тези стъпки също включват и изграждането на нужната структура – за борба. Европейския съюз, разбира се, подкрепя тези стъпки. Ние също из... имаме график в това отношение, календар, имаме резолюции, госпожа Аштан прави декларации, но също така се сътрудничим и обменяме добри практики и изпращаме техническа помощ, като по този начин правим възможно на практика да се приемат законите. Например, в Мексико имаме един проект, финансиран от международни институции за приемането на закон за забрана и борба срещу а, половото насилие в Веракрус. С този механизъм, както и с останалите, нещата все още вървят бавно – но все пак смятаме, че има напредък, въпреки че извънредно на някои места се получава и обратния ефект. Но културата, промяната в културата, в администрацията и в правната култура трябва да се осъществи. Това, което ние правим от СВД е да се съсредоточим върху консолидиране на резултатите и прилагане ефективно на практика различните механизми, които бяха изградени. Така че това е което правим сега. Ние имаме двустранно сътрудничество, което се съсредоточава на подсилване на обществените институции и насърчаване на координацията между тях с специална насоченост за борба с насилието срещу жените. В Мексико има програма за човешки права, свързана с убийствата на жени. Под тази програма европейски експерти сътрудничат с мексиканските си колеги за а, разследването на подобни престъпления от полов характер. Тези компоненти ще продължат в рамките на бъдещото ни сътрудничество. Ние имаме двустранни споразумения в това отношение с Мексико. В Гватемала имаме проект за борба срещу изключването, който има за цел да подсили институциите, които се занимават с политиката по правата на жените. И имаме един европейски социален проект или програма относно подсилване на правната система за добро имплементиране на практика на законите. Имаме също програма за подсилване на механизмите за защита на жените и изготвяне на специална политика за равенството на половете и равните възможности в отделните общини на страната. Вярваме, че сътрудничеството относно реформата на правната система и на наказателната система в Централна Америка и Мексико, не само Гватемала и Мексико, ще е, доведе до един много положителен ефект и в рамките на общата борба срещу безнаказаността. Например, в Гватемала ще дам пример, който смея да нарека емблематичен. Международната общност и Европейският съюз подкрепя комисията за борба срещу безнаказаността в Гватемала. В момента тази комисия помага в разследването на един много важен случай, а именно Кристина Сикавица, която противоположно това, което беше смятано, всъщност е от, така да се каже, висшата средна класа. Тоест, проблема не е ограничен на, до бедните, а и до а, сравнително по-заможните семейства. Това е общ социален феномен. А, явно тази жена е била убита от мъжа си. И, и са... случаят явно е бил покрит от майката на убиеца. Това е много, много важен случай, защото той ще даде повече видимост на убийствата на жените като един глобален социален проблем. И въпросната комисия в момента води разследване от името на международната общност. Дадох пример какво правим в двустранни отношения. Какво е нашето сътрудничество Европейски съюз, Гватемала, Европейски съюз, Мексико, например. Но имаме също така и, както знаете, една друга програма, която пък се занимава с подкрепата за гражданското общество. Там се включат много неща. Например, да подсилим гражданското общество и неговия капацитет в изграждане и следене на обществените политики на национално и местно ниво. И по-специално в случая с нарушаването на правата на жените. Но също така ние подкрепяме гражданското общество в подкрепата им за жертвите или за семействата на жертвите, било то психологически и в опитите им да е, стигнат до правосъдие. И нека да кажа, че над 30% от това, което ние финансираме по програмите за човешки права в Мексико, отива за борба с половата дискриминация. И ние също така финансираме много важни проекти на национално, на регионално и национално ниво в четири други страни Хондурас, Никарагуа, Салвадор и Гватемала. Разбира се, като се изключи този специфичен проект за борба срещу насилието, срещу жените, ние също така подкрепяме борбата срещу насилието, срещу жени, въобще във всичките си проекти. Такъв е случай с Гватемала, където се е, свика един формат, сформира се един формат е, на заседание на комисия, където се говори и за тези проблеми, общите проблеми, свързани с половата дискриминация съсредоточих се до тук на сътрудничеството. Нека да кажа накратко и какво правим в рамките на политическия диалог. Това е въпрос, който много често се задава на всички въпрос, нива. И, например, когато водим диалог за човешки права с Мексико, разбира се, ние говорим за убийствата на жени. А, също така засегнахме някои местни конкретни случаи, например Мария Селеско в а, рамките на местните стратегии за човешки права. Пак по тях ние провеждаме посещения и срещи с защитниците на човешки права, специализирани в този въпрос да спирам до тук. Благодаря. Um, I think we have... Благодаря. Е, имаме няколко въпроса. Каква е каква е ситуацията в, с феминицида в други региони? Имаме представител на ОНЕ, върховен представител по човешките права и имаме също така хора, които са експерти по региона. Това е госпожа Етелвина Перес Лопес. Тя е от комисията за е, изкореняване на насилието срещу жените и също така директора на отдела по човешки права на Испанското Министерство на външните работи. Ще дам възможности на двамата оратори да направят кратка презентация, а след това ще дам думата на мадам Жоре от офиса на ОНЕ. Госпожа Перес Лопес, имате думата. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, me presento, soy de la Comisión Национал para prevenir и erradicar la Добър ден на всички. Аз представлявам Националната комисия за предотвратяване на актовете на насилие срещу жени. Бих искала да подчертая, че все още много мерки са необходими въпреки че от 2007 година бяха направени законодателни усилия, които имаха резултат. Е, беше прият закон е, за е, борбата срещу актове на насилие, насочени към жени. Закони, които са прияти в Испания и на други места. И законодателят Законодателите е, поддържат контакт, е, свързани с, е, за прилагането на, закон, на този закон. Това е, са едни значителни референтни рамки. Но се говори за насилието срещу жените и убийствата на жени от 2006 година. Самото определение показва как се разглежда безнаказаността. Въпреки, че се казва, че актовете на насилие могат да доведат до смърт, трябва да ви кажа, че през последните години осем държави а, са а, дали, санкционират а, тези актове на насилие. А това определение, този престъпен състав от 2007 година, а, доведоха а, до а, приемане на 32 законови текста в а, на Мексико, така че да се гарантират условия без насилие срещу жените. Мексико всъщност обаче има водеща роля в тази сфера. Предвижда се бюджет от 400 милиона евро Над 800 милиона евро през 2011 година са заделени за тези случаи. Наистина пионерска роля играе Мексико. Огромни суми се отделят за борба с насилието срещу жени. И а, ние в момента а, полагаме усилия за криминализиране на а, феминицида. Полагаме усилия и за следствените действия, а, така че да не се а, прилага дискриминиране на жените. Всичко това може да окаже влияние върху е, начина на провеждане на следствените действия. Ако е, е, работ... ние работим по криминализирането на, това, на този акт и от 2010 година Националната комисия за предотвратяване на насилие срещу жени създаде специални центрове, към които могат да се обръщат жените. Има там представители на съдебната система, психолози, следователи. Именно за да се постигне напредък при предотвратяване на актовете на насилие срещу жени. Тези действия имат своята характеристика и жените, които се обръщат към центровете, имат достъп до тези специалисти, имат право да разкажат само веднъж това, което им се е случило и при този първоначален разговор се определя съответното престъпление, което е извършено срещу жената. Освен това се определят и потребностите на жертвата, дали тя трябва да се ползва от специални мерки за защита, дали трябва да бъде изведена в защитено място, за да бъде предпазена от по-нататъчни по-нататъчно насилие тя или нейните деца. Не винаги жените са тези, които подават жалба, но Важното за нас е да има жените достъп до мен съдия и да се ползват от мерки на закрила и в случаи на развод. И тези центрове имат именно такова предназначение. ОС 80% от жертвите в Мексико се обръщат към тези центрове. И именно за това държавата финансира тези центрове. В заключение искам да кажа, че мексиканското правителство с готовност ще сътрудничи с, както и в рамките на съвета на Европа, където участва в работната група за изготвяне на конвенцията в тази сфера. А по отношение на този паметник за, на жертвите, за който стана дума, искам да кажа, че преди няколко дни се срещнахме с семейства на жертви, и а, решихме, взехме решение за откриването на този паметник а, на а, жертвите от а, Кампо а, на Недо. Ministry of Foreign Affairs. А сега госпожа си има думата от Испанското Министерство на външните работи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да направя своята кратка презентация пред вашата комисия, под комисията на Европейския парламент за човешки права. Ние говорим за наказуемото деяние убийство на жени. Това е едно понятие, един контекст, който е много широк, има различни форми, които географски също се различават. Както разбрахме, това е феномен, който съществува във всички региони на света. Бе казано и аз също искам да го подчертая, че е важно да се борим срещу феминицида и да анализираме феномена – трябва да се борим с безнаказаността, трябва да заострим вниманието на обществеността върху феномена. Борбата с феминицида трябва да се води на равнище на човешките права и на равнище на Интерамериканския съд. Благодаря на ораторите, които писаха проблема, благодаря за подробното описание на конкретните стъпки, които са валидни не само за Мексико, а и за целия регион. Всички държави в региона трябва да знаят, че ако не се придържат към правилата, към съдържанието на международните е, текстове, ще бъдат наказани. Искам да кажа нещо за Бюрото по човешки права в, в е, Министерството на външните работи в Испания. Аз го ръководя това бюро и ние отговаряме за мониторинга по спазването на задълженията, които са поели третите страни с Европейския съюз в областта на човешките права. Това се отнася и за случая в Гуантанеро. Е, всички латиноамерикански държави са поели ангажименти до известна степен – Например, в Коста Рика също имаме мерки, които се прилагат за борба, срещу насилието, за, за борба с насилието срещу жени. Ние поддържаме диалог с латиноамериканските държави, говорим по въпросите за човешките права най-общо, но също така и по-специално за борбата срещу, нас... с... за... срещу насилието срещу жени. Това е политически диалог. И имаме конкретни стъпки, които сме предприели. Две от тях ще спомена. Организираме семинар по феминицида в Латинска Америка. Той се проведе през юли тази година. Финансиран беше семинара от Сдружението на юристи, на криминоло... криминолози. И на второ място международния протокол за документиране на феминицид. На 3 юни тази година имаше, се състоя първото заседание по протокола. Експерти присъстваха на заседанието. В следващото заседание ще се проведе в края на тази година. Тук работят експерти за, заедно главно испански експерти, които работят, които са специализирани по престъпления на полов признак. Европейският съюз и Европейският парламент са издали вече редица резолюции – и съобщения, в които се дава израз на загрежеността за, по отношение на феми, феномена феминицид в Латинска Америка. Ние сме твърдо убедени, че Европейския съюз трябва да покаже е, категорична подкрепа на политическо и на правно наказателно равнище. Е, този проблем трябва да излезе на предно място в диалога по човешките права. Така че на срещата на върха през 2012 година да успеем да набележим конкретни стъпки в нашето сътрудничество. Например, Искаме да финансираме една лаборатория и обсерватория за наблюдение и анализ на феминицида. Също така искаме да изготвим от наша страна практически насоки за борбата срещу феминицида. Очакваме и подкрепата на посолствата на съответните държави. Искам да подчертая колко е важен този протокол и апелирам към Европейския съюз за подкрепа в организацията на сесията на заседанието в края на тази година защото това би прило голям принос за борбата срещу феминицида. Благодаря. Искам да подчертая, че това е че това е нашето стана, становище а, тази тема да присъства в дневния ред на срещата на върха през 2012 година. А сега давам думата на госпожа Шерет от ОНЕ а, а, отдел по човешките права. Имате думата. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря тук от името на офиса на Обединените нации защита на човешките права. Ще се спра на международните аспекти на това явление. Има усилия направени на ниво ОНЕ и ще се спра на някои от международните аспекти, по-специално ще е, подчертая какво е осъществено от нашата служба, а също така и по механизмите за човешки права. Е така, относно някои от въпросите зададени днес. Фактът, че е, това убийство на жените е, е световен феномен, да, така е. Но мащабите в някои страни са много тревожни. И има различни прояви на тези типове убийства. Например, може да има убийства на жени, убийства на честа, също така обвинения за това, че са вещици, за зестри, за насилие между партньори на база етнически или расови корени, също така по време на военни конфликти, за сексуална ориентация и разбира се убийствата в, в Латинска Америка. И тези различни прояви бяха констатирани и разисквани по време на нашите посещения в Гватемала, Салвадор, Мексико, Гана, Афганистан и Ирак. Въпреки спецификите на националните и регионални контексти, има някои общи неща. Особено, що се отнася до типа убийства, също така до социално-економическата и правна рамка. Тези убийства показват връзката между културните норми а, и насилието на, на, срещу жените и подчинението на жените. Специалният докладчик по този въпрос разгледа проблема а, в континуума на насилие. Убийствата на жени са крайният резултат на една дълга дискриминация. И основната характеристика тук е безнаказаността държавите се провалят в своето законно право, в своето, закон, в своето действие относно превенция, разследване и законодателство срещу тези престъпления. Може да се каже, че безнаказаността е и причина, и, посъ... и следствие от... за тези убийства. И имаме нужда от специфичен подход за всяка държава. В отговор специалният докладчик на ОНЕ каза, че 2012 година ще се занимават като приоритет с тези убийства на жени. И ние се опитваме да видим кои са не само местните специфики, но също така и кои са общите черти на проблема. И с изготвянето на доклада нашите експерти ще се консултира следващата седмица на 12 октомври в Нью Йорк, а самия доклад ще бъде представен през юни 2012. Освен това, ние имаме за цел да а, изградим съответните правни и институционални политики, които да отговарят и да се борят за превенция и предпазване от тези насилия. Имаше през ноември 2010 година едно ателие, един семинар относно това, кои са пред препятствията и предизвикателствата пред нас и пред разследването и наказването на тези убийства. И накрая Нашият регионален офис в Централна Америка в сътрудничество с а, властите в Ел Салвадор изгради един практически наръчник за подпомагане на жертвите. Ако, той, ако този документ бъде прият, вече очакваме имплементация, прилагане на практика, която, което да, бъде, да доведе до конкретни резултати. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви, че, ще, че ни казахте тази интересна новина, а именно, че ще има специален доклад до година по този въпрос. Благодаря. Ние със сигурност ще следим вашата работа. Нека също да ви напомня, че ние планираме една делегация в Източно Конго. Разбира се, там отиваме проблемите на масови изнасилвания, но също така ще говорим за масовите убийства на жени в този регион. А сега има други двама членове на парламента, които искат думата и накрая искам да дам думата на нашите а, гости тук. А сега госпожа Адрекине. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език. Aš, e, kaip ir kai kurie kiti kolegos, buvau šio pakomitečio delegacijos. Благодаря. Аз бях част от делегацията в Мексико тази година. 50% от времето по време на нашето посещение беше посветено на срещи с хората от правителството и омбудсмана и другите 50% на срещи с гражданското общество. Виждам тук лица, които съм виждала в Мексико и определено бях много впечатлена от посещението си там. Смятам, че основният проблем там е прилагането на закона. Или по-скоро неприлагането. Не че, не, че борбата срещу организираната престъпност не е важна, но най-важното е прилагането на закона, защото когато сте в Мексико, вие не можете да си представите какво друго може да бъде изградено. Много закони се приемат. Много хора работят в тези институции, но основният проблем е, че тези закони не се прилагат на практика това е свързано с борбата с организираната престъпност и с безнаказаността и с убийствата на жени. Вторият проблем, който искам да сегна, е образованието. Ние срещнахме много хора от различни институции, но не срещнахме министра на образованието. Защото борбата с стереотипите трябва да започне от там – и отнема време. Говорим за, за традиции, за културни разлики, но това трябва да бъде обучавано в училищата, да бъде преподавано там на децата. И за това бих желала да се видя с министра на образованието и да го питам, говори ли се на децата за човешки права, тези човешки права засегнати ли са в учебната програма? Не само в училищата, но и в университетите. Ние имаме нужда да инвестираме много повече в младите, които ще завършат училище, знаеки какво са човешки права. Научихме много от нашите семейства. Разбира се, семейството е важен фактор, но училището също е важен фактор. И относно подсилването на институциите, вярно, това е проблем. 9 милиона, които отпуснахме на Мексико, не са използвани ефективно. Ние трябва да се сроточим върху квалификацията, върху а, уменията, на обучението на хората, които работят в обществените институции. Това е област, в която трябва да, да се сроточим повече. И още нещо – Не можем да пренебрегваме НПО-тата. Трябва да работим повече с тях. Не само относно убийствата на жените, но и във всички останали области. Например, за гражданско общество. Но връзката ни с НПО-тата трябва да остане приоритет. И след като разрешим тези проблеми, други проблеми, като Небезнаказаността и борбата с организираната престъпност постепенно ще се изчистят. Но още веднъж най-важното, казвам, е прилагането на закона на практика. Благодаря на госпожа Дрекене. А сега господин Роме Вероеда. Благодаря много. А, нека да почетая отново най-важните проблеми. Борбата с безнаказаността, това според мен е един от основните проблеми. Очаквах отговора на госпожа Лопес във връзка с решението Кампо Алго Донеро и докладчиците Хуеси Медина, всъщност това решение датира от преди две години. И а, мерките, които вие споменахте, специфичните следствени действия, свързани с а, а, някои следователи, които или а, други представители на съдебната система, които не са а, свършили своята работа, но все още не съм чул какви са резултатите от проведените следствия. А, и как е обнародвано това решение е, в Държавен вестник, е, все още не е направено това. Както и въпросът свързан с създаването на база данни, е, така че да се осигури достъп до цялата информация за безследно изчезналите. Още нещо обещетяването на жертвите. А, не знам а, дали това е въпрос на цялата държава или на някои щати само, а, но така или иначе все още не са обещетени е, на жертвите така че не е, е приложено това решение на практика във всичките си аспекти. Would... Благодаря. А сега искам да дам думата на нашите два експерти. А може би може всеки от вас да говори по пет минути. Госпожа Метина Росец има думата. Благодаря. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите и да се спра на предложенията. Сега, що се отнася до спецификата на феминицида в Мексико и другите латиноамерикански страни? Мога да кажа следното. Трябва и в Мексико човек да помисли къде точно се случват тези убийства. В е, Интерамериканския съд беше много ясен по казуса, който бе а, описан. Тук става дума за дискриминация. Това е основната линия. Затова ние разбираме защо има безнаказаност, защо официалните политики не се прилагат, защо не се следват мерките. Това е централната ос. И нещо друго, също много важно в моите очи, е, че от 93-та година в Хуарес е, едва тогава се разбра какво става в обществото. Този ка... Защо всъщност е, това се случи в този град Хуарес. А защо не се случва в други градове, където се случват същите неща? Но там гражданското общество е много активно. Повдигат се обвинения, поддържат се контакти не само с национални органи, а и с международни инстанции. И това е един от пунктовете, където този интерфейс се вижда много ясно. Ние благодарим Благодарим ви много за това, че така систематично се занимавате с този въпрос в политическия диалог и в международен контекст. Хубаво е и, че госпожа Аштен винаги засяга тази тема при всякакъв повод и при всяк... всички посещения. Това за нас е от огромно значение. Вижда се колко е важно политическото измерение, защото ако никой не повдига е, е, този въпрос, ако никой не повдига обвинение, ако не се обсъжда този феномен, нещата ще продължат по-старому. Ние говорим в, за Мексико, но същите неща се случват в Аржентина, в Никарагуа, в Чили, в Гватемала, в Европа, в Африка също се случват се създават подобни ситуации, които трябва да се подобрят. Отделни депутати говориха за взаимовръзката между Мексико и Централна Америка, но основният проблем е неспазването на закона и безнаказаността. Диалога с Европейския съюз е много важен. Усъвършенстването на нашата система е много важна. важно. Това е така, но не става дума само какво трябва да се направи и как да се направи. Става дума за планове, за действие. Трябват ни конкретни програми, не само резолюции. Трябват ни конкретни механизми, прецизни механизми за следене, за следене на мерките, които се предлагат. Имаше съвещание на експерти, но да си помислим какви са тези експерти в Мексико, например, от, гле, от страна на е, гражданското общество, трябва много да внимаваме. А, кои са експертите? Много експерти не са подходящи от наша гледна точка някои не бяха и компетентни. Така че трябва да се вземат предвид всички фактори и подробности, защото в противен случай законите ще продължат да не се спазват. Основната причина за дискриминация е съществуването на определени механизми, по които тя върви – Трябват ни конкретни резултати, с които да се захванем и над които да надграждаме. В първите години, когато започнахме да докум... документираме феминицита, имахме по-малко случаи от днес. Но колкото повече институции се намесваха, колкото повече средства се отдаваха за разследването, тогава видяхме колко е важно сътрудничеството на дипломатическо равнище. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая бързо да отговоря на зададените въпроси. Първо, гласът на жертвите. Да, това е изключително важно за интерамериканската система. Интерамериканската комисия непрекъснато подчертава това. Политиките приети от държавите, без да отчитат гласа на жертвите, всъщност са обречени на провал. Не трябва да забравяме това. господин Ромева, вие говорихте за жертвите на убийства на жени, Всъщност е, най-често това са най-уязвимите е, жени, бедни, е, деца, е, малки момиченца. Да, е, разбира се, има представителки на други е, социални класи, не само на най-бедните слоеве, но всъщност визирани са най-уязвимите. И комисията подчертава това. Много важно е да се определи кои са жертвите. Наистина трябва да се създаде база данни, да се събере цялата необходима информация, така че да бъде ефективна нашата борба. Ако не знаем кои са жертвите, кои жени са най-силно изложени на риск, много трудно тогава ще се е, преборим с това явление. Господин Уит попита, какво можем да направим още. Честно казано, аз бих предложил нещо. Бихме могли, например, да поискаме от а, е, е, мексиканската държава а, да а, поискаме пълна информация как се спазва решението Кампо Алго Донеро. По отношение на достъпа до правосъдие на жените жертви, всъщност всички тези препоръки а, са в сила за цяла Латинска Америка. Да запитаме как точно се прилага а, решението Кампо Алгоданеро. Как се контролира а, прилагането на практика на подобни решения? А, ето кои са нашите критерии. Три типа показатели. Първо, нормативни, Да речем, че дадена държава приема е, някакво законодателство, е, какъв вид е, закон е, или е, някакъв друг е, нормативен акт. Е, всички законови текстове, които се прилагат, е, това е единия вид е, показатели друг вид показатели, конкретните мерки, какви, какво обучение е предвидено за вашите съди или лицата, които ще прилагат това законодателство. Третата група показатели са свързани с резултата от прилагането на мерките – колко служители следят прилагането, колко полицая, прокурори и така нататък. Колко от извършителите са арестувани, санкционирани от извършители на насилие, на изнасилвания или на убийство. Всички това показва кои мерки са полезни и кои не толкова, кои са ефективни, и кои не са толкова ефективни. Прилага ли се законът или не? Това обаче трябва да се докаже с цифри. Има ли все още определени стереотипи в вашите органи? Всичко това трябва да бъде вписано в списъка с показателите и по този начин ще се види каква борба се води срещу убийствата на жени. Тоест, вие трябва задължително да зададете определени типове въпроси. И а, сега искам да подчертая колко е, е важно сътрудничеството на Европейския съюз с регионалната система – не е достатъчно да се сътрудничи с държавите, с неправителствия сектор. Трябва и с институции от латиноамериканската система. Европейския съд за правата на човека в Страсбург има около 57 милиона евро бюджет, а Интерамериканския съд Коста Рика има бюджет 2 милиона долара а Интерамериканската комисия в Вашингтон има бюджет 4 милиона долара. Това, за да добиете някаква представа. So, thank you very much. Благодаря. Мисля, че вие направихте нещата ясни. А именно, как трябва да помагаме така както го каза и колегата Руго тук. Мисля, че е много важно да помислим как да превърнем а, болката и страданието на жертвите на семействата им в борба. И нека тази борба да продължи навсякъде. И от друга страна има проблем с извършителите и безнаказаността. Тоест, трябва да потърсим отговорност на тези, които са виновни. Това може да са убийците, но и тези, които са зад убийците. Тук стои въпроса за безнаказаността и как трябва да прилагаме на практика законите. Трябва да ви кажем още веднъж, че този проблем не е само проблем на Латинска Америка. И ние трябва да се спрем отново на него и да намерим решение да предприемем сериозни мерки, за да се справим с безнаказаността. Искам също да благодаря на господин Кортес през ноември с вашата делегация. Вие ще ходите в Латинска Америка и със сигурност ще сегнете отново тези, тези а, въпроси. И искам също така да благодаря на колегата Густавсен от Комисията по правата на жените. А сега съвсем накратко господин а, Кортес Ластра. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Даваме си сметка за проблемите, да. Не говорим за която е било държава, говорим за една от големите страни, която е част от Г20. Можете. Имате достатъчно средства да си помогнете но ние бихме могли да ви помагаме в решаването на проблемите. Ние и Съединените щати сме част от вашия проблем с трафика на наркотици. Защото голяма част от потребителите на тези наркотици са в Съединените щати и Европейския съюз. Така че ние също сме отговорни за ситуацията. Така че как, как да го направим? Службата за външни действия говори за по-конкретни въпроси. И нещо друго. Ясно е, че няма да имаме незабавни резултати. За съжаление. Аз отидох да говоря с Центъра по сведения на Федералната полиция в Мексико и технологическия напредък за в борбата с убийствата на жените е доста голям. Има едно съвместно обучение на полицаите от чисто технологична гледна точка, на съдиите, но има още много завършене. За съжаление, все още нямаме решение. Трябва да помислим за едно комплексно решение. Ние си сътрудничим защото и ние самите предизвикваме проблема и сме отговорни. Ние сме отговорни заедно с Централна Америка. Не само по убийствата на жени, но и по общи проблеми. И можем да се сътрудничим в един по-структуриран план – и да изчакаме резултатите. Ние сме съотговорни, ние би трябвало заедно да участваме в търсенето на решения и тъй като жертвите са много на брой, искам да ви кажа, че е, трябва да помислим и за тях. Испания беше прозрачна. В закона срещу половото насилие. При все това, цифрите, статистиката са потрясаващи, тъжни. Гражданското общество при все това е много напреднало, много развито. Така че ви казвам, тук резултата като че ли е негативен. Има още какво да се направи. Надявам се, че можем да подобрим заедно ситуацията. Така че ключовата дума е повече сътрудничество. Благодаря, каза председателката. Прекратявам изслушването. Следващото ни заседание ще бъде на 5 октомври в 3 часа след обед. И ще имаме съвместно заседание с Комисията по развитие и по външни отношения и ще се съсредоточим върху а, номинираните за наградата Сахаров и по следващието заседание на 17 октомври. Благодаря ви. Е, закривам това заседание.